текста към член 24. Приета е поправката, ако 40 колеги от една политическа група нямат възражение. Текстът е публикуван и ще бъде публикуван в протокола към това заседание. Следващата точка е общото разискване към тема правосъдие.